Meine <clears throat> Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. О, добре дошли, госпожи и господа. Всички са много развълнувани. Добре дошли на първото ни заседание след вакансията. Виждам почернели, загорели лица. Надявам се да запазите този тен за дълго време. Започваме с точка първа от дневния ред няма предложение за изменение на дневния ред, така че го приемаме. Второ от съобщение. От днес имаме нов сътрудник в секретарята, госпожа, госпожа Шарлота Курцевайлер. Казва ми, добре дошла и на добър час сега е момента да поздравя коле, колежката Кун за рождение ден. Все още не е сред нас. Да но се присъедини. Надявам се координаторите да предадат нашите поздравления. Нямаме какво... Um- нямаме превод на унгарски поради заболяване на преводачите. Моля, намерете решение за себе си. От, и както винаги е, е, имаме излъчване онлайн. След това протоколите от заседанието от 20-21 юни и от 25 юни както винаги имате време до края на заседанието да реагирате, ако не, те ще бъдат одобрени. С това стигаме до точка четвърта. Освобождани от отговорност на комисията. Ще изслушаме генералните директори. Докладчик е колежката Аяла Сендър, която помоли за кратко встъпително изказване, преди да чуем генералните директори. Инес, благодаря, госпожо председател. Здравейте всички, добре дошли. Надявам се, че сте прекарали плодотворно лято и сте имали възможност да си почивате починете добре и да се подготвите за новия сезон. Благодаря на Сметната палата. Проведохме вече неформално заседание с Сметната палата и следващия петък ще продължим с подготовката по доклада. Благодарности и към комисията, която от самото начало предостави всички документи, даде отговори на нашите въпроси и разбира се, благодарности на секретарията и всички, които работиха през лятото е, знаете всички, е, знаете всичко по досието, по досиетата, както и по процедурните въпроси. Сега по процедурата искам само да благодаря на генералните директори. Припомням, това е само началото. Днешното изслушване не означава, че от тук насетне не следва нищо до срещата ни с компетентния еврокомисар. Очакваме ваши отговори. Ще продължим процедурата до срещата с комисара. Той, комисаря. Тоест, ние сме едва в началото на пътя. Председателката и така, сега генералните директори. Започваме с научни изследвания и иновации. Господин Паке. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми докладчици, драги евродепутати, добър ден. За първи път заставам пред вас в качеството си на генерален директор на научни изследвания. Отговарях в генерална дирекция движение поех от 1 април генерална дирекция, която се отнася много сериозно към финансовите въпроси и мога да ви уверя, че ще продължим по този път. От 1 е, април започнах, тъй че нямам право да подпиша доклада, но с радост е, заявявам, че заставам зад него и го представям днес пред вас. Както каза колегата Сендър, ние работихме много активно и ще работим активно с вас. Е, първа важна констатация Хоризонт 2020 на страница 43. Първите външните одити установяват грешка 2,8% и остатъчни 2,24%. Това е само началото на хоризонт 2020 и до края на 2017 година. Имаме само 4,1 милиарда разходи, много повече от 5% от бюджета на програмата, но все още имаме време за хоризонт 2020, това така че говорим само за предварителна калкулация. <clears throat> Но упростяването, въведено в Хоризонт 2020, дава резултати. Например, плоската ставка за непреки разходи, както здравето и индивидуалното възстановяване на, някои разходи вече опростява нещата за бенефициентите и показва, че ще отбележим корекции в грешките. С интерес ще изслушаме Европейския парламент. Няма обща резерва по Хоризонт 2020. Ще внасяме резерва в бъдеще, само ако има конкретни проблеми или се стигне до сериозни грешки. Разгледахме а, всички материали и поддържаме контакти с заинтересованите, както и с Сметната палата в Люксембург, която аз посетих през юли. мислим как чрез по-нататъчно упростяване да намалим грешките, като се включват, например, опростени варианти по новия регламент. Имаме и обща сума за финансиране, която се явява под ново име. Няма да избегнат пълно финансовите грешки, но ще ги намалим. Ще намалим и административните разходи за а, бенефициентите и ще стартираме пилотни проекти в тази посока през края година. Първо да избегнем грешките едната страна, но това не е единствената ни цел, така че предоставянето на глобална сума се предвижда с оглед нуждите на науката, така че се надяваме да отговорим на потребностите на научните изследвания и иновации. Това вкратце, което имах да кажа по резервите за Хоризонт 2020 в годишния доклад за дейностите, госпожо председател. Ако позволите няколко думи за МФР и Хоризонт Европа, е, надявам се това да подпомогне преговорите по бъдещата МФР. Виждам, че кимата е утвърдително и благодаря. Искам да подчертая, че хоризонта е, Европа, представен на 7 Европа, продължава да бъде изключително полезна програма, модерна програма за научни изследвания и иновации в европейски мащаб. Вярвам, парламента също ще се съгласи, че че научните изследванията и иновациите трябва да бъдат приоритет на следващата МФР. И прегледа на Хоризонт 2020, доклада Лами, както е известен, подчертава този въпрос и отчита колко важно е да имаме сериозни разходи, предвидени на европейски ниво така че е, както сочи и отклика на нашите обявени възможности за финансиране. Говорим за еволюция, не за револю... революция, нека това бъде нашия лозунг, но все пак няколко важни елемента. Първо, Европейския съвет за иновации е, по, по идея на Европейския съвет за изследвания, като маяк на изследванията с цел иновации за повече заетост и растеж. Второ, мисиите, възможността за отчитане резултатите от изследванията, но и по-добре да отговорим с европейските изследвания на потребностите на гражданите. Важни са и партньорствата. Ние смятаме да направим по-стройни сега действащите партньорства и се надяваме, е, че нашите предложения за съвместни дейности ще и начинания ще бъдат е, приети. След това енергетичния ефект между европейско и национално финансиране в МФР. Е. В случая това са програми по многодишната финансова рамка и предложения на Хоризонт Европа. Е, специално те са свързани с много, ако не с всички програми по МФР. Е тъй като изследванията са в основата на много европейски политики. Два особено важни акцента – връзката с структурните фондове, което вече е отразено в Хоризонт 2020 с ограничени резултати. Може би да се върнем към това в дискусията. И моя колега Марк Леметра и други и комисията вече подчертаха, че Хоризонт Европа може да се използва много по-добре и да се постигне по-добър синергетичен ефект. Втория аспект тук е иновативното финансиране. И отново се надявам, че ще можем да продължим по пътя на Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ. И накрая по хоризонт Европа а, това е съвършенството, съвършенстването на споделянето на усилието, т.е. развитие на съответни капацитети във всички държави членки, така че, тъй като европейската политика в тази област трябва да има широка база. Затова Еврокомисията предлага отвояване на бюджета, но също така да включим и изследователските дейности в капацитета. Това това трябва да бъде част от този стълб. И накрая целта на Хоризонт Европа е да продължим да работим за опростяването след Хоризонт 2020. В това отношение очакваме и брифинг от Сметната палата по-късно през есента. Това ще бъде също полезно за преговорите. Едно от посланията, че трябва да гарантираме приемственост, казват ни го всички участници в процеса. Така можем да гарантираме моделите, които се прилагат за покриване на разходи и предоставяне на грантове ще се запази с цел по-лесна подготовка и по-лесна оценка. Е, целта на подобрението е по-добри резултати и изследователски програми. Разбирам, че в началото вие държите на положителни примери за резултатите за европейските граждани. От сторното до сега няма да се впускам в подробности, но с удоволствие мога да посоча примери, в хода на днешното обсъждане или по-нататък в процеса. Надявам се това да бъде полезно. Оставам на ваше разположение за отговор на въпроси сега и по-късно. Благодаря на вас, госпожо председател, госпожа Яла Сендер. Благодаря. Сега думата има отново докладчика. Благодаря, госпожо председател. Първо, добре дошъл на господин Паке в качеството му на нов генерален директор на Генерална дирекция научни изследвания и иновации. Да, наистина в началото имахме имахме висока изисквания към седма рамкова програма и към Хоризонт 2020. Някои от нещата, по които имахме забележки, бяха подобрени. Както вече се почерта, много бяха подобренията, но когато погледнем къде отива по-голямата част от средствата, установяваме, че големите предприятия, част които са нотирани на борсата или големите университети, големите лаборатории, някак си излизат на преден план. И, из... и като че ли те продължават да бъдат клиенти, ако могат да се изразя така, на европейските фондове. А, по принцип става дума за това да се а, види Какви са резултатите постигнати благодарение на европейското финансиране? По отношение на Хоризонт Европа, това въжи с особено голяма сила и мисля, че там има още място за подобрение. За 2017 година има внесена обща резерва – още две е, хоризонтални резерви. Имаше и една резерва във връзка с фонда за въглища и стомана. Е, тези резерви са заради стари е, факти. Искам да попитам какво става по отношение на тези резерви. Продължавам да съм загрижена, въпреки всичко положително, въпреки доклада Лами. По отношение на следния въпрос, а именно как може да се гарантира мониторинг и последващ мониторинг на проектите. Може би генералният директор може да внесе малко повече яснота по тези въпроси. Той е на тази длъжност едва от 1 април. Наясно сме с това. Знам, че документацията е много обемна но може да се изведе все пак кои са трите ключови инициативи от 2017 година и техните конкретни резултати да се покажат на европейските граждани, т.е. да се покаже нещо конкретно. Спомена се и доклада Лами. Как възнамерявате да използвате този доклад във връзка с Хоризонта Европа? и каква ще бъде междинната оценка на тези, на тези две програми и как ще използвате изводите от тази междинна оценка за следващия период, т.е. за периода след 2020 година. И накрая още един въпрос. Знам, че само едно от всеки 8 подадени проектни предложения е финансирано по Хоризонт 2020 година. Защо? Има представители на определени държави, които са получили финансиране, много обаче не са получили финансиране, т.е. нямат достъп до средствата. Какво става с новосъздадените предприятия в Европа? Те непрекъснато ни казват, че е, се отчаиват, защото не намират финансиране на своите проекти и трябва да се обръщат към Съединените щати за финансиране. Какво мисли генералният директор по повод на това твърдение? Бележките на комисията, забележките към комисията за 2017 в общите линии са същите като за предходната година и за това искам да попитам има ли изобщо някакво подобрение и какво е то. Господин Паке, заповядайте да отговорите. Yes, thank you. Благодаря. Благодаря много за въпросите. Ще се опитам да отговоря на всеки един от тях по-отделно. Ако може сега, ако не, след срещата. Първо, резервата за седма рамкова програма. Да, трябваше да я спомена в встъпителното изказване – защото тази е, резерва продължава да се поддържа и в е, докладите от 2015 е, година. Доколкото си спомням, процентът на грешките е намален. Из резерва, който поддържаме, не е, финансира цялата програма, а е, съвместни е, изследвания, например по програмата Мари Кюри, прилагаме механизма за опростено финансиране, процента на грешките е тук е особено а, нисък а, и а, инструмента покрива съвместно, съвместни научни изследвания. Резервът е, е предназначен е, за грантове по съвместни научни проекти, е, избрани по съответните индикатори. Схемата на разходите е една и съща за всички проекти. Същото се отнася и по отношение на страните членки. Един, една от Причината за сравнително високия процент от грешки е, е това, че имаме сравнително голям брой нови участници в седма рамкова програмка. И за това сме спрали да запазим този процент от грешки на 3% за седма рамкова програма за Хоризонт 2020. Процентът е 2%. Комисията в хода на преговорите каза, че очаква процент на грешките между 2 и 5 процента и ще се опита да падне по 2 процента остатъчна грешка и за това сме решили да нямаме резерв за хоризонта 2020 година. Що се отнася до проектите За проектите отговарят нашите служители, които отговарят за различни участници в мрежата за научни изследвания. Специално за Хоризонт 2020 година има насоки, насоки за последващия мониторинг и наблюдението на резултатите, така че, е, е, така че процедурата е унифицирана и управлението на финансите и на самите проекти в рамките на Хоризонт 2020 година е унифицирано голям е спектъра на работата на нашата генерална а, дирекция. А, е, госпожа Ялсандър пита, кои биха били трите основни инициативи. Много инициативи биха могли да бъдат а, продължени. нещо, за което се сещам сега, работата на комисията в областта на геонаблюдението, наблюдението на измененията в климата. Тези, тази работа в тези области би могла да продължи. Аз с удоволствие бих продължил да работя с вас и вашия екип за намирането на тези три ключови области. Доклада Лами беше използван в особено голяма степен при оценката на, на въздействието ние сме разгледали много внимателно съдържанието на този доклад и Хоризонт Европа. оценката на тази програма е базирана основно на този доклад. Има някои елементи от доклада Лами, които не се отнася до самите разпоредби, а до изпълнението на програмите и структурите, които изпълняват програмите. Бих казал, че работата в тези области ще започне сега, заедно с междуинституционалните преговори за Хоризонт Европа. и ще бъдем напълно готови, когато програмата бъде прията, бюджета е готов. И накрая относно новосъздадените предприятия и иновациите. Защо стартиращи европейски предприятия трябва да се обръщат към Съединените щати за финансирането? Ако погледнете статистиката, ще видите, че Европа е сравнима с Съединените щати и Китай. Една от причините, поради които изоставаме от Съединените щати, е културата на грешката. Европейците не обичат да грешат. Друга причина е рамката относно несъстоятелността. Направени са предложения от страна на комисията. Те се обсъждат е, е, в съвета. Друга причина е свързана с финансирането. Един важен източник за финансирането на стартиращи предприятия е Европейския фонд за стратегически инвестиции. Този фонд е напълно завършен е, и той ще бъде предназначен и за малки и средни предприятия друго предложение за създаване на Европейски фонд на фондовете и една пета, 20% от рискове капитал, който предоставят Съединените щати, се предоставя и Европа. Това, С фонда на фондовете ще е, бъдем 40% над това, което предлагат е, Съединените щати. Освен това, обаче, комисията е, предлага в рамките на Хоризонт Европа да се създаде Европейски съвет за иновациите, който ще има един основен фокус, а именно да позволи разширяване на малките и средни предприятия, основано на иновациите, иновации, които се нуждаят от финансиране. Също така и подходи на смесено финансиране от Европейската инвестиционна банка и от други банки. Този процес трябва да бъде улеснен от Европейския съвет за иновациите. Във всеки случай обаче това предизвикателство продължава да стои пред Европа и ние ще продължим да действаме. Още един въпрос имаше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 и са направили препоръки по отношение на които вече е постигнат напредък. 2017 година обект на одит беше вътрешния менеджмент на вътрешното управление на нашите проекти. Направени са препоръки. Но не изненадва никой, че са отчетени определени слабости. Ние ще продължим да работим а, по тях, ще продължим да работим и по процесите в рамките на научно-изследователската общност. Благодаря. Сега членовете на комисията имат възможност да зададат допълнителни въпроси. Аз самата съм докладчик Сянка от НП. Ще задам един въпрос. 85 въпроса от бюджета се управлява от самата генерална дирекция. Останалите са изнесени навън. Как виждате това да се развие за в бъдеще? Това тенденция ли е, която ще продължи от тук нататък? Какво ще прави генералната дирекция? Това искам да разбера. Благодаря, госпожо председател, за въпроса за Хоризонт 2020 година. Тенденцията, която описахте, ще се запази до края на програмата. По отношение на Хоризонт Европа, вие знаете, че все още не сме установили е, начина по който ще се управлява тази програма. и това, което ще решим, ще стане на основата на оценката на разходите и ползите. Може би в началото на следващата година ще можем да решим как да продължим. Е, процента финансиране, който се е, управлява от външни агенции е добър, съотношението е добро, оценките са добри. Не смятаме, че партньорството ни е доказано ефективно. Партньорството както с страните членки, така и с научно-следователските институти. по какъв начин ще продължим, ще предстои да, предстои да се реши. Генералната дирекция за в бъдеще ще се съсредоточи върху работа по политиките, за да направи така, че научно-следователските ресурси да се използват по най-добрия начин и да работят за политиките на Европейския съюз. Генералната дирекция ще продължи текущата си работа по подкрепа на страните, членки, подкрепа в областта на развитието, подпомагането, настройването на научно-изследователските е, системи в страните членки. Ще продължим да е, разработваме различни инструменти за подкрепа на политиките. И мисля, че това става и пожелание на страните членки. И накрая а, трябва да се положат още усилия за завършването на научно-изследователската мрежа на Европейския съюз. Това ще бъде фокуса на работа на комисията и на нашата генерална дирекция. От една страна да създадат общата рамка за научно-изследователската развойната дейност, да и да се създаде център за подкрепа, който да подкрепа научно-следователската общност и се надяваме този подход да ни помогне да подобрим резултатите. Да, очевидно ще помогнете на страните членки да използват по-добре своя персонал. Благодаря ви много. Очакваме с нетърпение работата през следващата година. Благодаря ви, че дойдохме и продължаваме с генералния директор Плева. Заповядайте. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми членове на комисията. Благодаря за възможността да представя доклада за годишната дейност на Генерална дирекция земеделие. Според мен той дава реална представа за ОСП и работата на дирекцията. В финансовата година 2017 около 7 милиона бенефициенти получиха помощи, свързани с доходите. Инвестиции има и в земеделските стопанства, а също и земеделски практики, които са полезни за климата. През 2017 се подобри положението на пазара, има по-голяма стабилност и възстановяване след кризата, особено в млечния сектор. Доклада за годишната дейност сочи, че при разпределението на преките плащания имаме по-добро нюансиране, отколкото се счита в обществото. Всъщност 72% от общите преки помощи за 2017 са изплатени на професионални стопанства, които управляват между 5 до 250 хектара. Мнозинството от тези стопанства са до 20 хектара. Относно справедливото разпределение на плащането ще направим нещо още повече и в контекста на ОСП след 2020 година. При развитието на селските райони изпълнението на програмите набира скорост. 31% от общия пакет са изплатени до момента. Новите програми се очаква да доведат до 125 000 работни места и да подпомогнат модернизацията на 340 000 стопанства. Земеделската продукция на Европейския съюз е конкурентоспособност и цените на няколко стоки са близи до тези на световните пазари. Нашата генерална дирекция заиграва много важна роля при финализирането на търговски спогодби, най-вече с Япония и Канада. Нашата дирекция насърчава активно и развитието на селстопанския сектор в страни партньорки, включително и Африка. ОСП представлява много важна и добро управлявана част от европейския бюджет. За финансовата година 2017, според нашите разчети, общия процент на грешките за ОСП е 2,22%. Процента на грешките е по-нисък отново от предходната година и се доближава много до 2%. За EAGF, пазарните мерки и преките плащания, 74% от всички разходи по ОСП. Процента на грешките тук е само 1,95%. За Фонда за развитие на селските райони процента на грешките непрекъснато намалява, но все още е на ниво 3,37% през 2017. Нашата генерална дирекция работи с държавите членки, за да определи и коригира причините за грешките. Когато имаме неравности, тогава се предлагат нетни финансови корекции за защита на европейския бюджет. В резултат на всички коригиращи мерки, окончателната сума, която е сложена на риск през 2017 година, според нашите разчети, е 0,12%. Това е много добър резултат свидетелство за солидната система за управление, която е на лице. Ние ще надграждаме върху този резултат, за да се подготвим за предстоящите предизвикателства. Предложението за периода след 2020 година вече се обсъжда с, с законодателните целта на това предложение е да се отстранят много от притесненията, изразени през последните години, когато се взимат решения за приемане и изпълнението на бюджета. Не само справедливото разпределение на преките плащания, но и намаляване на административното бреме и обръщане на по-голямо внимание на резултатите. Уверен съм, че заедно ние ще можем да определим едно по-справедливо ОСП за бъдеще – няма да навлизам в подробности е, за предложението за новата ОСП след 2020 година. Само искам да спомена, че дори преди да бъде прието от колегиума това предложение, през май имахме възможност да представим основните си идеи по предложението в Комисията по бюджетен контрол, като обърнах внимание най-вече на механизма за изпълнение и резултатите. Благодаря за вниманието. Благодаря много. И искам да кажа, че вашия доклад е след любимите ми четива ежегодно защото докладът ви е наистина изряден. Човек може да разбере за какво става дума. Така че предайте нашата благодарност и на вашите сътрудници за свършената работа. Докладчика. Sí, eh, le agradezco mucho al director general su presentación. Благодаря, господин генерален директор, за експозето. Малко се притеснявам от това, което казвате току-що. Защото ни чака доста работа, ми изглежда. При земеделието има проблем – За разлика от другите области, тук се предвижда реформа. Що се отнася до ОСП и МФР, положението е малко по-различно. Да, наистина, при подобен приобщаващ подход, който включва колкото се може повече земеделски стопани в схемите за преки плащания, човек остава с едно впечатление. Но, ако разгледаме подробната информация, и аз искам да ви благодаря за нея, ще установим, че много от плащанията, до 50% от това, което получават земеделските стопани – са на стойност между 1250 и 100, 855. Тоест 1855 евро годишно. Тоест възможността за един голям ефект, особено що се отнася до разкриването на заетост и привличането на млади стопани, мога да кажа, че нашият капацитет в това отношение намалява. подпомагането на селските райони и младите земеделски стопани, ако то не е достатъчно ефикасно, мисля, че можем да говорим за проблем. Големите стопанства в много случаи могат да са част от многонационални корпорации и виждаме, че те получават близо 30% от всички плащания. Още веднъж, Искам да ви помоля да проучим съвместно този въпрос и през следващите няколко дни да потърсим отговор на въпроса как можем да коригираме това, за да постигнем по-добър ефект от ОСП в бъдеще. Това е много важно. Защото когато се върнем по родните си места, аз съм от земеделски район, хората ми гледат накриво. И съм обект на доста отрицателни реакции – мисля, че това е много важна европейска политика, която буди доста въпроси, както установяваме. На второ място, относно ефекта върху околната среда на плащанията. Намирам се в много важен период от изпълнението. И този въпрос привлича нашето внимание все повече. Той се посочва от Сметната палата и от комисаря Хоган. Способността на нашите системи да помагат на младите земеделски стопани и промяната на нагласите сред обществото спрямо селско стопанство е доста ограничен. Що се отнася до развитието на селските райони, още веднъж искам генералния директор да обясни по-подробно за тези 22 резерви, свързани с разплащателни агенции. И аз съм много притеснена за бъдещето и общественото мнение в тази връзка. Както казахте, становището е по-отрицателно политиката е по-положително, общественото мнение е по-отрицателно. Генералният директор ще се опита ли да промени тези грешки на стойност 2,22%? Какво ще предприемете в това отношение? Мисля, че не ви разбрах Хубаво така, че ако може да дадете малко повече информация. И на последно място, искам малко повече информация за необходимостта от е, подпомагане, не само за подобряване на екоуправлението на малките земеделски стопанства и стопанства по принцип, но и за изпълнението на нормативната уредба, която е доста трудна за изпълнение. Получаваме много жалби, че липсва помощ в това отношение. Искам да попитам какво сочи анализа и какви са реакциите. на глобите, които се налагат. В някои случаи има повтаряния на някои части в доклада от година на година. И искаме да знаем как гарантирате, че няма конфликт на интереси. Притесняваме се, че, да речем, що се отнася до Полша, все още има сериозен проблем с редица от недостатъците, констатирани от Сметната палата още през 2013 година. Що се отнася до предварителното одобрение на производителските групи в Полша. Виждаме през 2017 че има замразяване на плащанията в Полша процент е около 25 на 100, което е доста много. Искам да разбера какъв е проблема тук. Топите. Господин генерален директор, имате думата. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател, за любезните думи, що се отнася до качеството на доклада за годишната дейност на нашата дирекция. Това е съвместен резултат. Ще се опитам да запазим този добър резултат и в бъдеще. Благодаря на докладчика за коментарите, също и въпросите. Ще се опитам да отговоря. Поред на задаването на първо място относно разпределението на преките плащания. Те се отпускат на хектар принципно, т.е. сумата изплатена на стопанството е свързана до голяма степен с площа, която е заявена. Както е споменато в доклада за годишната дейност, около 72% от помощите се изплащат за земеделски стопанства на с размер между 5 и 20 хектара. Това е семейни стопанства предимно. Разбира се, малките бенефициенти са много наброй в Европейския съюз. Тук говоря за под 5 хектара размер на стопанството. На тях се падат 50% от всички бенефициенти. Бих казал, че и при сегашната нормативна уредба има възможност за по-добро разпределение на преките плащания – Както знаете, при реформата от 2013 въведохме инструменти като дегресивност, задължителна дегресивност на преките плащания и преразпределителни плащания, налагането на лимити. Налагането на лимити, в крайна сметка, независимо от предложението на комисията, което искаше то да е задължително, стана доброволно заради споразумението между законодателните органи по този въпрос. За периода след 2020 година нашата цел е допълнително подобряване на разпределението на преките плащания чрез е, прогресивното намаляване, дегресивност и налагането на лимит от 60 000 евро на стопанство. Ще започнем с дегресивност 60 000, както е по нашето предложение – и нивото над 100 000 евро, според положението на комисията, ще имаме задължително налагане на лимита. Няма да санкционираме тези стопанства, разбира се, които не имат много работна ръка. Ние ще приспадаме разходите за работна ръка от тази сума. Разбира се, акцент поставяме и върху изпълнението на задължителната преразпределителна помощ на доходите. В сравнение с сегашното положение, мога да кажа, че то се разминава с общественото мнение. Доста по-нюансирано е. Ако отчетем броя плащания на земеделско стопанство, ще видим, че плащанията на хектар в по-големите стопанства са по-низки в сравнение с малките стопанства. В доклада за годишната дейност има една графика, която показва, например, плащанията на хектар средно за стопанство над 250 хектара. Те са доста под средната стойност на плащането за хектар, която е 150 е, 250 евро. А за стопаните с стопанства, които са по-малки от 5 хектара, средната стойност на хектар е по-голяма от средната за Европейския съюз 300 на хектар. Тоест има известно преразпределение, но то не е достатъчно и продължаваме да работим върху този въпрос. С удоволствие ще ви предоставя повече информация. В предложението се предлага и допълнителна външна конвергенция на плащанията между държавите членки. Това може да подобри разпределението между земеделските стопанства. Това е другия аспект, който трябва да се спомене в контекста на бъдещата работа. Младите стопани и приобщителността на преките плащания. Да, не искаме да привлечем млади хора, свежа кръв в земеделското стопанство. Още през 2014 имаме схема за, млад... мал... за младите стопани, които предлагат допълнителни плащания за стартиращите млади стопани. За 2017 финансова година над 300 хиляди млади стопани отговарях на изискванията за тези плащания. Те съставляват 5% от бенефициентите на преки плащания. Те получават обща сума на преките плащания в размер на 360 милиона евро. По втория стълб, селските райони, 177 хиляди млади земеделски стопани се очаква да получат помощи за създаване стопанство за периода 2013-2020. До 2017 над 53 000 млади земеделски стопани са получили подпомагане под формата на помощи за стартиране на земеделска дейност. Тоест, определено може да се каже, че се полагат усилия за привличане на младите хора в земеделието. Обръщаме голямо внимание за обновяването на поколенията, но положението е сложно и резултатите не са на лице моментално. За земеделските стопани, най-вече за младите, има един пакет по развитие на селските райони, помощи под формата на инвестиции, но също и обучение, консултации и сътрудничество. Относно резервата, бих казал, че броя на резервите бележи сериозен спад през тази година. През 2016 имаше 53 резерви, 2017 42. Сумата изложена на рих също е по-ниска. За селските райони все още говорим за 22 резерви – но резервите сочат именно там, къде са проблемите. Те се съпровождат от планове за действие, които се изпълняват от държавите членки и се следят от нашата генерална дирекция. Затова се предоставя подробна информация в годишния доклад за дейността. Процента на грешките бележи непрекъснато спад, но резервите, които с... имаме, са по отношение на някои мерки, на разплащателните агенции. Трябва да се предприемат още коригиращи мерки. Резервите имат се цел и да ви предоставят пълната картина и да дадат гаранции за разходите. Резервите сочат къде е евентуалният риск, ако не се предприемат коригиращи мерки. Бюджетът е защитен с замразяване на плащанията и финансови корекции. как проследяваме резервите. Броя на резервите е свързан с установените слабости в схемите на съответните агенции. Ние следим коригиращите мерки и изпълнението на плана за действие. Отстраняването на пропуските в системата за контрол може да доведе до временно замразяване и спиране на плащанията. Имаше някои притеснения, свързани с положението в Полша, производителските групи за зеленчуци и плодове. Да, за периода 2013-2016 резервите бяха запазени за Полша заради сериозните недостатъци, които персистираха и забавеното недостатъчно изпълнение на плана за действие. В годишния доклад за дейността и резервата за 2017 нямаше нужда от резерва заради замразяването на плащанията. През април 2017 Полша потвърди, че е финализира на плана за действие за коригиращите мерки за контрол на производителските групи. Ние следим много внимателно положението, за да осигурим адекватна защита на европейския бюджет. Сериозното замразяване на плащанията, 25% от плащанията по мерките за периода от март 2016 до февруари 2018. Сега разходите са много ограничени във времето. разходите са много ограничени. Финансовите корекции вече са наложени през 2015 55,5 милиона, 2016 108,3 милиона евро и 2017 74,9 милиона евро. Последващите финансови години 2016-2018 те са включени от сегашната процедура за изчистване на несъответствията. Според мен европ... финансовия интерес е добре защитен. По въпроса за евентуалния конфликт на интереси, процедурите за изчистване на съответствието е, започна през Чехия през 2016 година. Тя сега е финализирана – Има притеснение свързано с един член на надзорния съвет на разпочателната агенция. Този член същевременно е и член на съвета на голямо дружество, което получава помощ от земеделието. След направено проучване намерихме някакви доказателства, че това се отразява на управлението на плащанията по ОСП. От документа става ясно, че изплатените вече плащания не са свързани с финансов риск, така че не е наложена финансова корекция. Но се отправи категорична препоръка към съответните органи да се предприемат мерки за избягване на повтарянето на подобни случаи за в бъдеще. Съответното лице подаде оставката си от съвета през първото полугодие на 2016, така че евентуалния конфликт на интереси вече не съществува. Надявам се, че отговорих на основните ви притеснения, но както вече и казах, съм готов да предоставя и по-подробна информация в работен порядък. Благодаря. Благодаря много. Така, това е, си пожелаваме и ние. Аз също имам въпроси. Е, е, сега, ако говорим за 50 хектара, това никак не е малко. Не зная дали това може да се определи като семейна фирма. Аз също съм от земеделски край и е, нямаме 250 хектарови е, чифлици при нас. Това са винаги големи земеделски стопанства. Така че всичко, което надхвърля 100 хектара е наистина голямо стопанство. Смятах и установих, че 1% от бенефициентите получавали най-много помощи са получава 22% от помощите и това е наш общ проблем. Трябва да го решим. Но разбира се, трябва да говорим и с съвета, и с Генерална дирекция земеделие. 5,1% нарастване на износа за 8 пореден път, като междувременно стоеността е 9% на ръста. Поздравления! Питам се, е, не изнасяме, не произвеждаме ли твърде много? Е, така че въпроса за износа и е, излишъците от износ всъщност ни отвежда до самото производство. Дали да продължаваме да финансираме едно селско стопанство, от което 10% не може да се използва тук? Това е втория ми въпрос. Третия ми въпрос се, се от, отнася до въпрос, който искам да ви отправя писмено. И интересуваме достоверността на тези данни. Виждаме, че има много корекции от генералната дирекция на 72 позиции. Имаме 48 корекции. При преките плащания са по-малко, но пак са много. За това се питам дали разплащателните агенции наистина не са проявявали, е, така да се каже, съмнения. Имаме сериозен процент за качествата. Въпросът е, надежна ли е системата за проверка? Наистина, дали разплащателните агенции могат да си вършат работата, дали прилаганите системи за контрол са а, надежни. Струва ми се, че нещо не е наред. Ще ви помоля да се спрете на този въпрос. Е, виждам, че други въпроси като че ли няма, така че нека да чуем. Не, впрочем, колегата е, също поиска думата или да ви чуем, да чуем вашите отговори. Отговор. Относно разпределението, нека да кажа отново, че 250 хектара като семейно стопанство може да се смята за много крупно. Но това е сектор, който е много разнообразен в Европа. Има места, където 250 хектара, особено в зърнопроизводство, не се смята за много голямо. На други места Разбира се, има концентрация от дребни ферми и такава, такава площ наистина изглежда голяма. Няма, как да кажа, формални официални определения които да поставят ясен прак, що е то семейна ферма, що не. Но ако погледнете кой работи във фермата, ще се окаже, че има много ферми с 250 хектара и повече, която се обработва само от семейството. За това в нашето представяне ние използваме това определение, за да покажем, е, че голяма част от преките плащания отива за ферми, които са семейни, независимо от размера си. Но сте права, 1% големи стопанства получава крупен дял от преките плащания, което се дължи на факта, че плащането е на база хектар. Е, но поне до сега този вид плащания за над 250 хектара площ е, са под средното ниво за плащане на хектар, особено за малки ферми, за износа. Мисля, можем да се гордеем с този износ. Ние сме по-конкурентоспособни като земеделски отрасъл и нашите цени са близко до световните. Мисля, че Конкурентоспособността се дължи и на преките плащания, които са така да се каже охранителна мрежа. Нарастването на износа през изминалата година с почти 6% в сравнение с предходната година и в абсолютно балансово изражение – се дължи на факта, че Европа предлага много добри условия за земеделие и имаме подкрепа, модернизация, инвестиции за, в земеделието години наред. Ако погледнем къде изнасяме, няма риск от да ни опрекнат в дъмпинг е, други региони. Ако се вгледате, ще видите, че износа нараства към САЩ, Канада, Япония. А също и други азиатски държави, по-конкретно Китай. Така че ние успяваме да пробием с износ в страните, където условията за производство на храни не са толкова благоприятни. Ние обикновено изнасяме преработени продукти, изделия, а не суровини. Така че особено резултата в САЩ говори за интереса на потребителите да плащат по- повече, но за качествени продукти. Нека да кажем, че програмата за качество екологично чисто земеделие, географско наименование за происход дават своята роля, особено екологично чистата продукция. Така че нека да припомним, че положихме сериозни усилия да рекламираме тези изделия в цял свят. И това обикновено е свързано е, с страни в нужда, е, с такива потребности. И това са развити държави, а не развиващи се държави. Що се отнася до достоверността на информацията, грешките, е, за които се докладват от разплащателните агенции, са резултат от проведените проверки. Е, установяват се грешки, но те не, това не са всички грешки. Това ние наричаме пропуски в системата за контрол. За да се справим ние използваме цялата налична информация, за да коригираме докладите и грешките. Ние вярваме, че разплащателните агенции са си свършили коректно работата и че новата роля на сертификационните органи също е много важна. Сертифициращите е, органи ще играят е, все по-важна роля. Те трябва да проверяват и статистиката от разплащателните агенции. Е, нашата дирекция също работи в тази посока. Що се отнася до намаляване грешките, ние използваме цялата налична информация. Казах, че има а, много сериозно подобрение в единния подход, специално благодарение на сертифициращите органи. От 2015 година те дават мнение за дейността на, за всяка операция на разплащателните агенти. Е, след три години можем да разчитаме, че работата по качеството и количеството на констатациите е свършена добре и сериозно. Системите за контрол са надежни и общо ниските грешки показват, че в цялост контролните системи на държавите членки са надежни. Ако сравним резултатите от 16 и 17 година, ще забележим сериозен напредък и смятаме да продължим в този дух. Председателката, благодаря. Ще разгледаме резултати на някои държави членки Словакия, Румъния и Италия е, трябва да се следят внимателно. Имаме и проблем в Чехия, но по това ще работим. Благодаря. С това изчерпваме разговора С земеделие. Продължаваме с е, дирекция регионална и селищна политика. Господин Леметра, имате думата и добре е, дошли. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, депутати, добър ден. Аз бих искал накратко своето встъпително изказване да погледна по-отблизо не само е, на длъжността и редовността на е, програмата, но и на резултатите и да кажа какви са нашите идеи за периода 2020 година. Започвайки с периода 2007-2013 година, с който все още се занимаваме, тъй като сме в процес на приключване, искам да подчертая, че за разлика от предишни периоди а, сме постигнали а, ускоряване на процеса на приключване. Само една пета от програмите продължават все още да бъдат отворени. Направили сме окончателни е, плащания е, за половината от. Е, е разплатили сме е, половината от сумата, която става за плащане. Получаваме потвърждение, че нашата многодишна система за наблюдение показва резултати и това ни радва. Е, достигнахме до извода, че е, остатъчната грешка за окончателните плащания е възлиза на 1,5%, който е нисък. Важен е въпрос и за резултатите и за изпълнението, защото това има отношение и към числата 2014-2020 година. По-голямата част от страните членки към края на 2014 година са подали е, е, информация и тя е подадена обаче две години по-късно. Вижда се обаче, че като добавим последната а, е, година, резултатите се а, е, а, подобряват. И резултата показва, че че е, сме създали не, цял, не 1 милион нови работни места, 1,3. Държава е, към края на 2014 година покрити с широколентов е, интернет са 18 000 година, по-късно 20 000. Виждаме, че резултатите от нашите политики и програми се виждат с един известен отстъп от времето. И те е, трябва да продължат да се следят и към настоящия период. Сега, относно настоящия период. Картината е смесена. Към настоящия момент момента динамиката е такава, че потвърждава нашите изводи. Що се отнася до дела на проектите, одобрени за финансиране, към юни 63 3% от средствата ще бъдат освоени от проекти. В сравнение с предходната година, юни 2017 година, сме постигнали скок от 25%. Тоест, само година по-късно е една четвърт от средствата от Кохезионния фонд и Фонда за развитие на селските а, а, райони са били а, използване за финансиране на нови проекти. Това е факт, който много ни окоръжава. Резултатите, които се очакват от избраните за финансиране проекти. Държавите членки към края на 2017 година докладва, че проектите ще създадат 500 000 нови работни места и ще а, подкрепят 1 милион малки и средни предприятия. А конкретно вече са подкрепени една четвърт от очакваните да бъдат. Това означава, че все още разполагам с доста финансови средства за подбор на нови проекти за в бъдеще, което показва че ще имаме значителни и убедителни резултати в през втората половина на този период. Относно самите финансови потоци, резултатите не са толкова окоръжаващи. Процедурите в страните членки за възстановяване на разходите са доста бавни около 5, изоставаме с около 5% през 2013 година са възстановени 18% от разходите, а сега само 13%. Какви са причините за това? Виждам две основни причини. Първо, че предлагаме на страните членки лукс да бъдат толкова бавни, тъй като прилагаме системата N плюс 3 и, да, е, и прилагаме и една система за доста, доста щедро авансово финансиране, т.е. няма никакъв натиск върху страните членки за бързо възстановяване на разходите. Втората причина, която виждам, е, че страните членки трябва да се адаптират и да се запознаят с новата среда за управление и финансиране, която въведахме за този период която предвижда годишно приключване на а, съметките и коригиране на финансирането, ако не ни бъдат представени достатъчно ясни отчети. Това доста възпира страните членки и те не бързат да предпочитат да са доста внимателни по отношение на документите, които ни представят. Положителната страна на това е, че а, към момента а, процента на остатъчната грешка е забележително нисък. За 2000 2015-2016 година това е референтния период, на който се опираме. Имаме много малък брой програми, а именно 35%, които са ни представили окончателни отчети искания за възстановяване на разходите, но тук процента на грешките е 0,4. Е, и тук аз се питам, госпожо председател, е, Искам да отговоря на вашия въпрос дали може да разчитаме на страните членки. Може би това е отговора на този въпрос, че процента на грешките е само 0,4. За периода 2015-2017 година ще имаме доста по-представителен брой програми, а именно 175. Те са ни представили годишни финансови отчети. Намираме се в процес на проверка на всички тези разходи, но органите на страните членки са ни докладвали за грешка след корекции от 0,8% все още не мога да потвърдя този процент, но изходната ни точка е доста обнадеждаваща за 2017 година. Знаем, че причината за грешките е, е свързана с признаването на разходите към настоящия период, а не толкова с процедурите за възлагане на обществени поръчки и в много малка степен с държавните субсидии. Виж, това ме кара да правя извода, че всички направени плащания от моя генерален директор през миналата година са имали риск от 0,5%. За а, ние е, смятаме, че тенденцията е много добра в сравнение с предишната. Миналата година грешките бяха от 1,7 до 3,6%. Тази година ще бъдем доста под този е, процент и съм убеден, че Сметната палата ще е, констатира подобни резултати за периода след 2020 година правим извода, че сме на прав път, що се отнася до тази нова система на годишно отчитане и няма нужда да откриваме отново топлата вода. Е, Затова ние предлагаме системата да продължи, да продължим с радикално опростяване, като генерализираме опцията за опростено отчитане на разходите. По този начин премахваме процента, е, е, проблема с признаването на разходите и по този начин може би ще постигнем по-добра дисциплина, защото това е грешката, която констатираме от миналите периоди и искаме постепенно да преминем от N плюс 3 към N плюс 2. Надяваме се парламента да ни подкрепи. Благодаря. Докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на генералния директор. Благодаря ви за презентацията. Благодаря особено за това, че отчетахте положителните тенденции и аспекти, които будят загриженост у нас. Например, бавния финансов поток. Интересно е да се прочете това, което пише в доклада. Бих искала да знам дали страните членки са съгласни с причините за това забавяне, които посочихте. Дали те са толкова бавни заради ам, а, правилата? Не знам дали а, това ще подобри процента на грешката. Не знам дали това забаване представлява гаранция за по-добри резултати защото в миналото имаше повече дисциплина, но това не беше единственото важно нещо, имаше и други неща. Имам още въпроси, ще е, изясним повече от нещата в двустранен план, но когато се сравняват резултатите от проверките, виждаме, че е, от 2007 до 2013 година има остатъчен процент е, грешки. През последната година обаче този процент е по-висок и за това искам да знам какво е станало между тези два периода. Или пък става дума за друг процент е, грешки. Защото от документите се вижда, че процентът е доста различен. Искам да знам защо. Имам още един въпрос. Темата е много специфична. Аз забравих да поставя въпроса в началото. Искам да кажа следното на представителите на комисията. Мисля, че заедно с Сметната палата трябва да видим как ще бъдат разпределени корекциите във всеки период по отношение на различните фондове. Генерална дирекция Регио при корекциите установяваме, че за 2017 година ще е, имаме корекции, то значителни. 2017 година все още не съм видяла как стоят нещата, но такива корекции има за всички периоди. Ще има удържане на средства. Искам да разбера дали корекциите, които се правят години, години по-късно, какво, как, какво ще се постигне с тях. Или пък дали трябва да се погледне кумулативно на тези корекции, защото ако се съберат всички суми, сумата става доста голяма. Може би генералният директор може да каже няколко думи. Би било интересно, иначе ние ще продължим да правим проверки. Иначе при останалите корекции ще видим как чрез корекциите може да се подобри прозрачността. Това ще го направим с сметната палата. Имам още следния въпрос. Към края на 2017 година се наблюдава това бързо развитие, за което говори генералният директор. 55% от проектите вече са избрани, след което скоростта спада заради щедростта от страна на комисията. Искам да разбера какво мислят страните членки за този процес. Искам да разбера защо през 2017 година, когато се наблюдава тенденция на, на спад, а, искам да разбера как може да се помогне на този а, спад. Страните членки трябваше да съставят множество планове за действие, 500-600 на брой, искам да разбера какво трябва да означава всичко това. Дали е това е някаква подготовка от страна на страните членки. Още нещо, което генералният директор не спомена а, за връзката с Европейската инвестиционна банка. През следващата многогодишна финансова рамка отношенията с A и Б ще преминат в посока към по-творчески форми на финансиране. Искам да разбера как Генерална дирекция регионално развитие гледа на своето отношение, на своето сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. И още един въпрос във връзка с системите за контрол и администрация. как ще се извършват превентивни а, финансови проверки, за да се избегне повтаряне на грешките? А по отношение на резервите, е, които казахте, че трябва да се намалят, прави впечатление това, което е станало по отношение на резервите, по отношение на резултатите. Става дума за милиони а, е, бенефициенти. Искам да разбера следното. Когато трябва да а, а, следим какви инструменти са били използвани. Нека Генерална дирекция регионално развитие да каже кои инструменти са били използвани, кои трябва да се мултиплицират. Генерална дирекция регионално развитие каза, че паричните потоци са започнали да текат по-бавно. Как генералният директор ще обясни увеличението на броя а, как, как ще обясните това? Това е парадоксално. Заповядайте, имате дума. Uh, Благодаря, госпожо докладчик. Вие попитахте за първопричините за бавността. Те са двояки. Аз вече ги споменах. Малко ще ги доразвия. От началото на периода имахме 3 години срок след поемането на бюджетния ангажимент, преди държавите членки да са длъжни да внесат заявление за искане. Това бе гарантирано до самия край. В първите години от периода това определено доведе до много бавен процент на избиране на проекти. Ние закъсняхме това отношение по отношение на периода 2007-2013. Цифрата, която споменавам сега, през юни 2018 63% избор, това сочи, че имаме наваксване с периода от 2007 до 2013. Но Загубихме време в началото на периода. Тоест, плащанията за бенефициентите и заявленията за плащане в европейския бюджет търпят голямо забавяне в сравнение с предходния период 2007-2013. Държавата членка имаше лукса или избора да бъде толкова бавна заради сегашната нормативна уредба. Очаквам, че относно финансовите потоци няма да имаме наваксване с предишния период 2007-2013. До самия край на периода мисля, че определено ще бъдем непрекъснато малко по-бавни. Но искам да подчертая, че има основателна причина за тази финансова бавнота. А именно – Системата сега е доста по-мощна. В нея се предвижда сериозна заплаха за държавите членки. Те могат да бъдат обект на нетна финансова корекция в хода на самия период, което не беше така преди. И според първите индикации, които имаме с първите две трети от годишните отчети за 2015, 2016, 2016 2017, мога да кажа, че държавите членки са доста по-прецизни при заявяването на разходи. Това доведе и до много ниски проценти на грешките. И така стигам до въпроса за терминологията – с удоволствие ще ви представим кратко писмено разяснение за различните използвани термини. Вие споменахте за процента грешки, който може да се прехвърля. Този процент на грешки всъщност е процента, който се установява от одитните органи в държавите членки. И то е преди налагането на финансовата корекция в самата национална система. Но ние ще ви предоставим всички дефиниции, понятийния апарат, включително и основния ни термин за годишния доклад за дейността. Той се използва, между другото, и от Сметната палата, а именно – риск при плащане. Това касае всички плащания, които се извършват в рамките на календарната година от 1 януаря 2017 до края на декември 2017. Относно корекциите, с удоволствие ще ви предоставим подробна информация за финансовите периоди, с които са свързани коригираните суми. Искам да кажа, че има сериозна разлика между сегашния период и предходния. През 2007-2013 имахме само цифри за кумулираните корекции за целия период. И сега сме близо до 9 милиарда корекции, наложени от самите държави членки и в допълнение близо до 4 милиарда корекции наложени след констатации на комисията. За периода 2014-2020 положението е корено различно, защото националните одитни органи, националните системи искат финансови корекции от управляващите органи в рамките на една счетоводна година – така че имаме годишни цифри за резултата от тези констатации в национален план и също и резултатите от допълнителни констатации на комисията, тъй като и това е възможно, при които сме стигнали, че остатъчният процент на грешки е все още над 2%, дори след налагането на национални корекции. В тези случаи искаме допълнителни корекции. За 2014-2020 можем да ви предоставим годишни справки за размера на корекциите. Относно предварителните условия, според нас тази система е доказала своята полза, макар и да е трудна за управление, както от държавите членки, така и от комисията. Имаше много предварителни условия и много от тях не бяха изпълнени в началото на периода. Системата предвиждаше за сегашния период 2014-2020 да започне изпълнението, което се разполага със срок до края на 2016 за окончателно съответствие с предварителните условия въз основата на план за действие. Имахме над 600 планове за действие в държавите членки. Това е просто потвърждение и за доста голямото административно бреме, свързано с всичко това. Сега сме на етап, в който можем да заключим, че наистина имаше реална заплаха за държавите членки – защото вече има наистина само шепа неизпълнени предварителни условия. Една държава членка има, за която сме замразили плащанията към момента заради неизпълнени предварителни условия. Това е оперативна програма Транспорт. Има още две или три други, за които сме изпратили уведомителни писма за предстоящо замразяване на плащанията и изчакваме отговора на държавите членки. От големия първоначален брой мога да кажа, че намаляването му такъв минимум е свидетелство, че държавите членки бяха принудени да си подредят къщичката, така да се каже. За бъдеще предлагаме определено да се запазят някои форми на предварителни условия за следващия период, но те да бъдат ограничени на брой и то сериозно, само до това, което е наистина необходимо и да се избягват планове за действие в бъдеще. Защото ние ще забраним държавите членки да внесат искания за възстановяване на средства, свързани с неизпълнени предварителни условия в идния период. Така че това е опростяване, без обаче да се губи и ползата от механизма. За Брексит не разбрах точно въпроса ви. Чух и за някакво смесване, ако не се лъжа. Да, на този етап акцента на нашите аудиторски усилия са така наречените превентивни системни одити. Тяхната цел, както каза и председателя, е да се добие необходимата увереност, че националните системи са надежни и работят. Тук става въпрос за работата на управителния орган и на одитния орган, след като сме получили годишните отчети. По този въпрос ще кажа следното. Във връзка с резервите за периода 2014-2020, по-голямата част от тях са свързани с управителни органи, които не са още в върхова форма. При тях са разкрити слабости, които за нас крият риск, който е по-голям от 10 удържане на плащанията. Това е основната причина за нашите резерви, а слабостта, с която са свързани те, касае най-вече недопустимостта. И на второ място обществените поръчки. И на последно място във връзка с вашето съвсем основателно желание да научите точно колко бенефициента има какви помощи се предоставят по вид инвестиции. Мисля, че положението е много по-добре от миналото. Ние не сме черна котия. Благодарение на нашата платформа за отворени данни, до която е достъп имат всички граждани, Три пъти години се извършва актуализация на базата на последните данни, подадени от държавите членки. Според мен имаме доста богата информация за напредъка, що се отнася до броя на бенефициентите, подпомаганите отрасли, Разкрива се възможност и за сравнение между държавите членки и за определенето на средни стойности за Съюза. За в бъдеще определено ще предложим да се засили този механизъм. В бъдеще ще искаме държавите членки да предоставят данни на всеки два месеца, т.е. актуализациите ще са още по-редовни и данните след 2020 година ще бъдат още по-актуални, отколкото са сега. Благодаря. Е Благодаря. Аз искам а, да задам още два-три въпроса. Когато сравним а, статистиката на вашата генерална дирекция с генерална дирекция за земеделие, Грешките са подобни. При Агри са 3,2%, а при вас са 3 пункта по ниски Защо? Защото вашите хора са по-умни или работят по-добре? Предполагам, че сте мислили по причините. Генерална дирекция за земеделие коригира доста по-голям брой, отколкото вие. Втория ми въпрос е свързан с единствените предложения. В Польша и в Унгария броя на проекти, по които се подава едно единствено предложение е особено голям. Аз е, никой не може да ни убеди, че само една фирма желаеща има да е, кандидатства в Польша и Унгария. И тъй като стана дума за Унгария, е, Унгария е държавата с най-лоши резултати по отношение на финансовите корекции. 53% а, са а, корекциите. При всички останали държави този процент е много по-малък. Това е положението в Унгария. И вие споменахте и за допустимостта на разходите. Това е новия проблем, който възниква. Много е интересно а, е това, че при обществените поръчки не, че не могат да се правят а, грешки, но при допустимостта за мен това е необяснимо. Очевидно това са региони, които а, нямат по-добри хрумвания. Как си си обяснявате този проблем с допустимостта? и е, регионалните власти са изправени е, пред доста големи проблеми, свързан с избора на проекта. Колегата Вон е, искаше да се изкаже, а излезе от залата. Заповядайте, имате думата да отговорите. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие ще ви представим и писмени отговори. Ако господин Фон не е получил отговор на всичките си въпроси. Thank you for comparing us with um, <laughs> DG Agri colleagues <laughs> who are partially still there. Um, yes, yes, yes, of course, on what is comparable какво е сравнимо? За съжаление, няма нищо сравнимо с преките плащания. Бих бил много внимателен и не бих препръзвал към сравнението, защото все още нямаме пълната картина за Кохезионния фонд и фонда за регионално развитие. Както вече споменах, процента на грешки, който е сертифициран до момента, в годишния доклад за 2017, свързан с счетоводната година 2015-2016. Но само 35 оперативни програми от близо 300 са представили счетоводни отчети за 2015-2016, заради бавното започване на периода. Така че не искам да екстраполирам на базата на тези данни. Това са, може би, и отличниците. В стария период Тези 3 и нещо процента не съм сигурен, че касаят предишния процент, период. Мисля, че свързани с 2014 2020 Ето защо отправям апел за предпазливост. Това, което виждаме е че от това, което отчитат отните органи за 2016-2017, където ще имаме по-голяма представителност на оперативните програми, на брой представени отчети, 175 такива отчети, т.е. повече от половината, има 0,5% процент на грешки. Ще проверим. Може би ще си има и констатации за над 0,8% и все още не са обхванати всички оперативни програми – да не искам да гадая какъв ще е крайният резултат. Относно единствените участници, предприели се мерки. В момента тече вътрешно проучване, тъй като искаме да се задълбочи нашия анализ. Доколкото си спомням, проучването ще бъде приключено до края на месеца. При желание от ваша страна, с удоволствие ще ви представим констатациите по тази тема. Междувременно се свързахме с унгарските органи. Поискахме да чуем и тяхното становище. Получихме доста интересен орган, отговор от унгарските власти. Разбира се, подробно можем да разгледаме отговорите на унгарските власти, когато представим констатациите от външното проучване. Но отговора бе, че единствените участници са по-редки с при европейско финансиране, отколкото при национално. Финансовите корекции в Унгария – ще ви предоставя писмен отговор по-късно, тъй като не съм запознат с цифрите, които споменахте. И на последно място слабостите в критериите за подбор. При отделни проекти от страна на управителните органи. Да, доста подобни слабости отчитаме. Все още това е леко изненадващо на фона на опита, който трябва да са придобили до момента управителните управляващи органи. Много от констатациите на одните органи в това отношение са свързани с националните правила за допустимост, което ме води на мисълта, че в началото на следващия период трябва да направим всичко възможно да избегнем добре познатото явление приемане на по-строги национални условия, т.е. добавяне на национални условия с допустимост към европейските Ние определено възнамеряваме да обърнем внимание на държавите членки на това явление и на проблемите, свързани с допустимостта, които проистичат от него. Благодаря. Ние благодарим. Е, е, искахме да ви предложим подслон защото като ще говорим имаме за какво да си говорим и за Полша, и за Словакия, и за Унгария, да не забравим Гърция, така че винаги сте добре дошъл. С това изчерпваме темата, по която ви слушахме и сега казвам добре дошла на госпожа Михо, генерален директор на Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи, придружена Дружена от господин Хъла Кълър от Генерална дирекция НИР, добросъседски отношения и представител на а, Генерална дирекция Девко помощ за развитие. Госпожо Михо, имате думата. Здравейте! Благодаря много, госпожо председател и госпожо докладчик, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. За мен е огромно удоволствие да застана днес пред вас и изказвам благодарност за предоставената ми възможност да о, разговарям с вашата комисия. Аз много държа на това. Е, специално за 2017 е, година, е, тъй като аз оглавявам тази дирекция от март тази март тази година, така че съм благодарна на колегите от Девко и Ниар, които ме придружават. И искам да кажа, че нашия бюджет на Генерална дирекция вътрешни работи съставлява 2% от общия бюджет и ние прекрасно взаимодействаме с всички други колеги от други дирекции, използвайки бюджет и други фондове, включително на двете цитирани аген... генерални дирекции. Една от първите ми задачи и приоритет при поемане на работата беше да, да да, да включат, да подпиша съответна декларация за а, постигнатото от моя предшественик. Тази година, която отново е много натоварена за нашата генерална дирекция, все пак ни кара да постигнем, да полагаме усилия за постигане на целите си. Продължаваме усилията с сериозен и колективен труд. Какво е сторено до сега? Първо продължаваме да изпълняваме нашите всеобхватни политически цели – преразглеждане на съществуващо законодателство, ново законодателство и множество незаконодателни мерки. Имахме 314 процедури за приемане през 17 година в срещу 283 през предходната година. Като говорим за активна законодателна дейност, координирахме дейностите на държавите членки и дейности на място, където координирахме дейности, особено в Гърция и Италия. Ръководени от усилията да помогнем на тези държави членки е ефективно да посрещнат предизвикателствата на миграцията, ние действахме целенасочено. Пред оказахме финансова помощ в Гърция на държавата и на децентрализирани звена и служби. Работим за, е, по външните граници, особено с граничната и брегова охрана което е предпоставка за постигане на целите. Сътрудничество с страните на транзит и страните на происход. Тази тема бе разширена с цел ограничаване на миграцията, а също така и за борба с каналджийството, както и за повишаване на редмисиите и доброволното завръщане. По всички тези теми ние усили... разширихме усилията си в рамките на комисията, обхващайки всички звена на комисията, както казах. Лично аз имам честа и удоволствието да работя за координация в, по координацията в комисията. И мога да ви уверя, че тук комисията действа напълно единно и говори с един глас навътре и навън в подкрепата на доброволното завръщане. Да имаме 19 000 случая на осъществена подкрепа, съфинансирана от фонда АМИФ за миграция и беженци. Едновременно с това нашата дейност продължава и в областта на обежището, законната миграция и интеграцията. Над 94% от приетите кандидати през 17 година бяха пренасочени и имаме ресетълмент в държавите членки на 26 000 души на около 2000 души до 18 до август тази година получиха подкрепа, финансова подкрепа на АМИФ. Държавите членки предоставиха и 50 000 места за настаняване по нашата нова програма от 2017 година за улесняване интеграцията на, миграции, на мигрантите, ние подкрепихме над 2500 е, форми на местна, регион, областна и национална политика над 30% повече, отколкото предходната година. Разширихме взаимодействието с структурните фондове и АМИФ, а също и с звената за потруда, както и с регионалната и местна политика, което ни помогна да се подкреп... подготвим за следващата МФР. Е, ние работим и в борба с тероризма, радикализацията, организираната престъпност, трафика на хора и киберпрестъпността. Изготвихме пакет антитерористични мерки, включително планове за действие е, за борба с ядрената е, и химическа опасност. Това бе прието от комисията миналата година. Е, работим с IT фирмите за ограничаване на тероризма по интернет. Имаме план за действие за борба с трафика на наркотици, за борба с организираната престъпност и не на последно място насърчаваме държавите членки да използват съществуващите е, инструменти. Резултатите са на лице над 5 милиона пъти, милиарда пъти е са правени проверки в ШИС през миналата година срещу 3 милиарда за предходната година. Нашия доклад дава подробно описание на стореното, включва и е, количествени данни. Обясняваме също така аналитично какви са използваните ресурси и как е станало това. Цялостният бюджет, включително агенциите, управляван от Генерална дирекция вътрешна вътрешни работи бе по-висок от финансовата програма, но по отношение на цифрите е, трябва да припомним, че през периода 15-16 година имаше сериозен приръст, докато 17 година остана на непроменено ниво. А, така че ние пред, и предвидихме 12 милиона над 12 милиона средства и тук трябва да отбележим, че са на лице грешки. Има обаче области, в които има грешки над 2%, което поражда резерви. По четири от тези резерви ние вече сме изготвили планове за действие. Разширеното разширения монитор, мониторинг, превентивната дейност и одита експост при условия за работа в Германия, където ставаше дума за 2,5 мили, милиона. Е, очакваме е, грешката да нарасне до 3% тази година. За ЕАСО резервата е свързана с мерки за преведливост, изхождайки от мнението на Сметната палата за 2016 година. Много внимателно следим развитието на нещата в ЕАСО и съм готова, ако имам възможност, да се спра на този въпрос. Важно е да обърнем внимание, че тези резерви сочат, че ние внимателно и задълбочено работим на практика. Вярваме, че това насърчава превенцията. Моите колеги също казаха, че е вярно, че сме увеличили усилията за е, предварителен и последващ одит. Ние смятаме, че корекциите могат да изградат култура култура на превенция, когато обществеността знае, че може да се наложи да се връщат суми. Целта на бюджета е да постави, да постигне добри резултати и повечето показатели го посочват както например ефективността на контрола. Националните програми по АМИФ и за безопасността са обект на много задълбочен контрол. Тези програми работят при съответен контрол. Ние осъществяваме интензивен мониторинг. Знаете, че приключихме предварителната проверка по програмите и това ще се използва при изгодна МФР а, а, имахме над 600 национални програми, от които в момента са отворени само 8. Всичко друго е приключено. За да работим целенасочено и по приоритети, ние сме предложили корекции на бюджета и промени в националните про- програми. Има около 70 такива предложения финансовите аспекти на този портфел се отразява и на положението за борба с миграцията и управление на границите. Това е отразено в МФР. За да можем адекватно да отговорим на наш, на новите предизвикателства, нашата генерална дирекция бе разширена в момента в нашото звено работят 556 служители. Продължаваме да бъдем сериозно натоварени. За това се налага непрекъснато да извеждаме приоритети при ясно съзнание за ограниченията при персонала. В обобщение ние успяхме да проведем политика в подкрепа, подкрепа на дейностите на място. Продължаваме и ще продължим да работим в Испания а, с ясното съзнание, че това, което правим, подлежи на оценка. В своето качество аз ще продължа да поддържам контакти с вас Обсъдихме въпроса вътрешно и решихме, че се нуждаем от практически подход, да подобрим контрола си, но искам също така да кажа, е, че програмата за нашата работа е изключително амбициозна, сериозна и винаги, каквато винаги е била. Трябва да продължим и така и смятаме да направим. С това приключвам, благодарейки за вниманието и чакам вашите въпроси. Благодаря, госпожо Михо. Дали придружаващите ви колеги ще желаят да направят допълнение, може би в отговор на въпросите. А сега докладчика. Благодаря, госпожо председател. Аз също изказвам сърдечна, сърдечни поздравления на новия генерален директор, повел една генерална дирекция, която е, има сериозни задачи. Искрено се радваме да чуем, че работите за това гражданите на Европа да усетят, че се работи, че се изпълняват техните очаквания. Защото когато се объркат в някаква област, е добре е, да се постигне успех, така че от мен на добър час в новото ви поприще. А сега е, на въпроса Аз помолих представители на придружаващите ви генерални дирекции да се включат в дискусията предвид и кризата с бежанците, която на практика обаче и в очите на обществеността е в центъра на вниманието. И имаме е, общото усещане, е, че ние не реагираме адекватно. Мисля, че трябва да помислим сериозно дали да не създадем някакъв доверителен фонд а, е, а, за вътреш, да, сферата на вътрешните работи. А, е, мисля, че за сега има какво да се желае. Нека не объркваме, да речем, контрола и искането за прозрачност по толкова важна тема като миграцията и правата на бежанците. Вярно е, вие разполагате наистина само с 2% от средствата от европейския бюджет. Това е факт, но усещането на гражданите, че, например, ето парите за Турция и така нататък, гражданите имат усещането, е, че това са огромни суми и те очакват повече. Въпросът към трима ви как си сътрудничете. сътрудничете. Разбира се, необходимо е подобрение, необходима е възможност за реакция е, прекалено дълго изчаквахме всички. Така че изпаднахме в положението да реагираме на определени ситуации. Моя въпрос освен незабавната реакция и искането за незабавни действия, опитвате ли се да кооперират, да осъществявате дългосрочно сътрудничество. Не само да реагирате на конкретни ситуации, това е необходимо. Е, парламента е готов също да реагира. А но оставаме с впечатлението, че парите потъват някъде без контрол. Много критика имаше за парите за Турция, като се има предвид какво става там. Сега и атласките страни, Предстои ни посещение и там след две седмици. Това са деликатни моменти. Значи за процента стана ясно. Е, въпреки, че разполагате с тези средства, ви предстоят големи предизвикателства. Ето и моите въпроси. Е, на един вече отговорихте. Проблем с персонала. Колегите също споменаха. Как най-добре може Европейския съюз да реагира на кризата и поставените изисквания. Ще ми се да чуем нещо по-конкретно. Колко персонал още ви трябва? И предвид натиска и в бюджетната област, трябва да мислим и за следващата МФР. Е, така че е важно. Има ли показатели за ефективност? Можем ли да предложим статистика на гражданите за използваните средства? по програмите, които да водят до конкретен резултат. Защото до сега реално показатели нямаме. Поне не при политиката за разселване и ново настаняване. А знаете, че жените Децата, особено непридружените малолетни, са най-уязвими. Там въпросителните са особено много. Ако се опитаме да проследим техния път и пътя на средствата. Тези хора биват настанени някъде което е пряка реакция, почти, така да се каже, спешна намеса. И генерална дирекция Девко би трябвало да помисли за бъдещето, защото много от тези лица ще останат, а, докато се вземе друго решение – как ще можете да постигнете подобрение в тази област. След това много вярно казахте и цитирахте цифри относно бюджета, но някакси нещата за мен не се връзват. От една страна говорим за за 2 милиарда и 700 милиона, ако не греша, които управлявате вие или вашите звена, специално за миграция и сигурност, но се чу и друга цифра. където оставаме с впечатление, че става дума за 3, и 21 милиарда поети задължения. Как се съотнасят тези цифри? Защото според мен е важно да имаме пълна прозрачност по въпроса. Въпроса за изразходването на парите. Въпросите са спешни нуждите са големи и все пак ми се струва, че има все още неуредени плащания и то много сериозно. Какво правите за подобряване на нещата? И после забавени плащания – включително и при събиране на вземания за 2014 и 2015 година е ясно, че няма напредък. А при забавените плащания забелязваме също така, че много важни въпроси очакват своя отговор – въпреки че подчертахте, че разполагате със средства. Но се нуждаем от прозрачност а, и уточнения. Така че въпросът ми е към трите генерални дирекции. Как работите помежду си и с другите звена за миграцията? Има сериозен синергетичен ефект на роля играе и съвета и ние се при, при с, съединяваме към това за това, че има места на територията на Европейския съюз, как, където се струпват много мигранти. Въпросът ми е как се отразява това на вашия бюджет. Аз не нямам големи надежди, че нещата там са наред. И сега въпрос към генерална дирекция НИР и ДЕВКО. Как разбирате вие нещата? Как смятате да реагирате бързо на нашите граници? Доколко това може да доведе е, до отрицателно отражение върху е, политиката на Европейския съюз, защото това е ваша задача. Госпожо генерален директор, казва председателката, имате думата. Е, Благодаря ви. Благодаря ви за приветствените думи. Благодаря ви, че ми давате възможност да отговоря на вашите въпроси, да поясня какво правим, как искам да работим и какво по-конкретно ще направим. ще е, работим съвместно с Европейския е, парламент. Ще започна с последния ви въпрос колко дълго според вас а, а, хората ще оставят лагерите извън Европа и дали смятам, че миграцията ще престане да бъде предизвикателство след определен брой години. Ако сте чули какво стана през последните два дни какво се, се е случило в Сирия, какво ще се случи на Сирия, какво се случва в Либия. Ще знаете защо това не ми позволява да стоя на едно място и защо ме кара да смятам, че се намираме в условията на перманентна криза. Уважаеми депутати, от 2015 година Европейския съюз, е, комисията и е, всички подразделения на комисията, различните генерални дирекции, генералния директор е, и всички генерални дирекции работят е изключително оп оперативно, така както не съм си представила, че може да работи комисията. Аз работя в комисията от 27 години. Работили сме по вътрешни въпроси, по законодателството, работим оперативно в горещите точки, по места. Преди две години започнахме да работим с трети държави. Разработихме план за външни инвестиции. Работим с трети държави, работим с държавите по происход, транзитните държави, за да, да се опитаме опитаме е, да видим кои са онези целенасочени решения, е, които трябва да приложим, за да отговорим на предизвикателствата. Е, бих искала да бъда положителна в своето изказване, защото всички действия, които сме предприели, ни позволяват сега да се справяме с предизвикателствата. Към днешна дата нямаме миграционна криза по отношение на бройките. През това лято, особено в Италия са пристигнали малко бежанци, най-малко отколкото до сега, дори по-малко от 2015 година. Но а, в районите, в които се намират мигрантите, имаме политическа криза, а, с която трябва да се борим. А, чрез устойчивите решения, които сме предложили. Устойчивите решения за това какво да правим с престигащите, какво да правим по отношение на солидарността, колко души а, могат да останат в Европа, колко души трябва да бъдат върнати, как да бъдат върнати, условията, на които трябва да отговаря една държава, за да бъде сигурна държава. Всичко това е комбинация от предложенията, които сме направили и мерките, които сме разработили, независимо от това дали те са законодателни или не, вътрешни или външни. Имаме ли прозрачност? Госпожо докладчик, вие засегнахте въпроса за Турция. По отношение на Турция мога да ви кажа, че сега започваме втория транш. Колегите от Генерална дирекция НИР отговарят а, за това. А, на предишната ми длъжност и сега в качеството ми на генерален директор мога да ви кажа, че процесът върви изключително ефективно и тук не става дума за Турция, за бежанците в Турция. Турция към днешна дата е дом за 3 милиарда, милиарда и половина, 3 милиона и половина бежанци. И ако се появят отново проблеми в Сирия, в Сирия през следващите месеци, те ще тръгнат към Европа най-късно след 2 или 3 месеца. Какво правим? Заедно с страните членки, моите е, е, колеги, моите колеги ще добавят е, след това повече информация. Опитваме се да работим по проекти, които ще ни помогнат да намерим устойчиво решение в Турция. Например, проектите свързани с образованието. Не мога да си представя каква щеше да бъде ситуацията в Европа, ако не бяхме направили онова, което направихме преди 3 години. Същото се отнася и за Либия. Либия не е сигурна трета държава. Въпреки това, ние сме се опитали да подобрим положението с бреговата охрана, да ги обучим а, и да ги третираме като а, наши партньори, да накараме нашите партньори от ООН да работят заедно с нас за намиране на решение. Мога да ви кажа, че има две а, решения. Позволете ми да ви кажа как аз виждам нещата. Бихме могли да кажем, аз бихме могла да, да кажа, че след това, което направихме това а, е, а, е, лято аз бях а, е, а, на брега, а, видях а, как пристигат а, лодките и мога да ви кажа, че това, което е важно за нас, това, което е важно за всички европейски институции, е да действаме. Важно е да се опитаме да използваме всички средства, които сме разработили и да, уби, да убедим всички държави членки, които участват в европейския проект, че трябва да проявят солидарност, да поемат отговорност и да предложат решение за онези хора, които излагат живота си на опасност в морето. Не можем да кажем, че от утре в Европа няма да пристигат мигранти, но трябва да впрегнем всички наши политики. Реформата на политиката в областта на обежището, политиката по презаселване, политиката за връщане и така нататък, за да а, гарантираме, че тази криза ще престане да бъде криза и ще се превърне в управление на мигрантските потоци в Европа. Това, което е необходимо е да заработим заедно. Не, не бихме, в никакъв случай не бива да очакваме от Диджи Холм с нейния бюджет да се справи с мигрантите. Ние трябва да работим и с трети държави. Ние не можем обаче да го направим без да им кажем как ще им помогнем, за да направят условията, да направят условията такива, че да се елиминират а, а, проблемите и да се избегне това, което стана през 2015 година. Относно резултатите и индикаторите. Мисля, че в годишния доклад с помощта на Генерална дирекция а, а, бюджет и с ваша помощ, си спомням, че миналата година, при миналогодишното освобождаване, вие поискахте по-добра отчетност, повече прозрачност. Точно това е това, което правим и аз съм сигурна, че DigiBudget и комисарият ще излязат с доклад, такъв какъвто вие го искате, към края на този месец. Сега, индикаторите за изпълнение. Имаме множество такива индикатори са индикативни. Аз съм последният човек, който ще каже, че не бива да мислим а, по въпрос а, как да подобрим управлението. Това се отнася за всички, както за уязвимите лица, така и за презасяването и така нататък. А, ние сме изготвили множество доклади относно презасяването, относно връщането, относно това какво да правим с уязвимите групи. На нашата интернет страница, на страницата на DG Home сме публикували всичко, което правим. Е и с страните, в които работим. Така че аз мятам, че ние сме разработили такива инструменти и ще приключа с е, вашия въпрос. Дали отговаряме на опасанията на гражданите? Ние се опитваме според нашите възможности, но са ни необходими но ни е необходимо да се включат всички действащи лица, за да отговорим на опасенията на хората. Моята задача като представител на Европейска институция е да работим така, че да предложим онези решения и онези мерки, които са нужни за оперативната ни работа на място. Мисля, че че можем да се опитаме да дадем лесни обяснения, но, но както вие казахте, нещата са комплексни и само ако работим заедно, само ако работим в оперативен порядък, можем да подобрим положението. Така че нека заедно с вас да подобрим индикаторите за изпълнение, които можем и ние ще направим всичко това, което ви искате от нас. Благодаря, госпожо Мишо. Благодаря за вашите отговори. Аз мисля, че не само Генерална дирекция бюджет, а Генералната дирекция по развитието трябва да се включи в работата по индикаторите. Искам обаче да ви припомня, че вие не сте обикновен служител на комисията, вие сте генерален директор това е друг един ранг. Е, вие говорихте за политическа криза. Повече от седмица всички медии и гражданите видяха как 150 души е, които бяха доведени до брега, предизвикаха криза и това е проблем не само за страните членки, но и за европейските институции. На тази криза имаме нужда от отговори. Вие не сте обикновен служител, вие сте генерален директор и, както казах, е, кризата не е само политическа е, е, и ако е политическа, трябва да дадем политически отговори от страна на генералната дирекция въпреки че става дума само за 150 души. Когато 150 души не могат да бъдат доведени до бръка, очевидно имаме криза. I would agree with you that it's a failure. Бих, бих се съгласила с вас, че, става, че говорим за провал, но това е провал на системата. Госпожо докладчик, аз съм а, а, а, служител на комисията, аз съм генерален директор, но аз не съм министър, аз не съм парламентарист. Това исках да кажа. Разбира се, че беше провал и разбира се, И искам да ви кажа, че преди този провал имахме няколко успеха, три или четири на брой. През това лято четири лодки с много мигранти бяха приети с, с, с подобаващата солидарност от страните членки и с тях избегнахме кризата, избегнахме провала въпрос нас към днешна дата и за мен като генерален директор е какво аз мога да науча от този провал да, и да помисля какво може да се направи, за да поправим грешката. Възоснова на заключенията на последния Европейски съвет ние работим Комисията вече предложи различни документи, по които се работи заедно с страните членки, е, с комисарията по бежанците на ООН. И за да се справим с бъдеще, недостатъците за в бъдеще, трябва да извлечем полки и да работим заедно. Имайки предвид случаите през лятото,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 are uh, least developed countries. So what we are doing, and this is the policy we've developed with a vengeance, I would say, but it is fully in line with our mandate, is to focus of... Много активна политика, която отговаря на нашия мандат, най-вече борба с първопричините. Защо се местят хората? Много често това е свързано с лошото положение в частите от страните, където живеете. Ето защо борба с тази причина е основен елемент от политиката за развитие. Вие споменахте за дългосрочни и краткосрочни мерки. В крайна сметка става въпрос за развитие на работни места, инвестиционна конъюнктура, за да се намерят работни места за хората. Това е вторията насока заради първоначалния отзвук, който получихме, ние искаме да продължим да работим допълнително в тази насока и през следващата многогодишна финансова рамка. Става въпрос за подпомагане на нашите партньори, за да правят това, което правят от десетилетия насам, а именно програми за регионално развитие и защита или новия термин цялостната беженска рамка – така се помага на държавите, които приемат голяма бройка беженци и приемащите общества, които е, са там от дълго време и ще останат много, да осигурят съответното економическо развитие. Между другото, много от тези държави имат политика за незаконните мигранти и разселените места, които са доста отворени, имат право на пътуване, на работа и така нататък. И на трето място, трафика. Борба с трафика и контрабандните мрежи. И така стигаме до управлението на границите, помощта, която оказваме на партньорите за управление на границите и за борба с трафикантите. Това е в пълно съзвучие с политиката за развитие. Това е част от нашата основна задача. Не можем да търпим трафик на хора, нито пък това могат да търпят нашите държави партньорки. И на четвърто място помогнем тези, които се връщат на базата на спогодбите за връщане, за да могат да изградят основа своя живот. И така само да потвърдя, че това е основна част от нашата политика. Това е и в основите на политическите партньорства. И на последно място за показателите в проект е, отчети, предоставени от нашата дирекция, може да видите, че ние работим по показатели, които проследяват всичко това. Наборът показатели все още не е идеален, ето защо по доверителния фонд на Европейския съюз е, има предвидени изследвания за да добием по-добра представа. Тук говоря за една платформа с Оксфорд Юниверсити и други изследователски институции, чиято цел е да разберем какви са първопричините за преместванията на хората, кои са отключващите фактори и какво можем да направим, за да променим уравнението. И вместо хората да напускат, да остават по места – и паралелно с това, още един механизъм, който се финансира по доверителния фонд система за мониторинг. В допълнение към обичайния мониторинг по проектите и всичко, което финансираме, възоснова на изследванията ние искаме да се предвидят мерки, те да се изпълнят. И в крайна сметка, теглям чертата, това е втория мониторинг, при който проверяваме дали резултатите отговарят на планирането. Надяваме се в крайна сметка така ще можем да видим кое работи, кое не. Или, както по-често се случва, кое работи, но може да бъде допълнително прецизирано. Благодаря, ще спра тук. Може би Майкъл иска да каже нещо за Турция. Благодаря, госпожо председател. Окъсняваме, така че не искам да злоупотребявам с вашето търпение, но няколко неща. Запознайте се с статистиката. Около 250 милиона мигранти има на планетата. Една четвърт милиард. Около 70-75 милиона хора са принудително разселени в планетата. Само около 200 хиляди незаконни мигранти пристигат в Европа, което означава, че има една огромна действителност, която все още засегна съвсем леко Европа, в сравнение с други държави, като Кения, за която спомена колегата Думс – ние сме съвсем леко засегнати. Дори в сравнение с Турция. Но това създава много сериозни ударни вълни. Това е много важно политическо явление. Защо? Защото гражданите още не са подготвени, а и защото положението е много динамично. И това е нещо, което исках да спомена, защото докладчика правилно каза, че не трябва само да реагираме на събитията, трябва да сме бързи и да разполагаме с паричен ресурс за бързи действия. Напълно съм съгласен с това, което каза докладчика. Просто защото ако се бяхме срещнали преди две години, щяхме да говорим за западно-балканския маршрут, за сирийци, африканци, за афганистанци, иракчани – преди една година за Либия и за Централно-Средиземноморския маршрут. Ако се бяхме срещнали преди половин година, изобщо нямаше да говорим за Западно-Балканския маршрут. Но тъй като се срещаме днеска, най-голямата бройка пристигащи лица в Европейския съюз е на бреговете на Испания, така че говорим за Западно-Средиземноморския маршрут. Тъй като африканците са много бързи, ние трябва да се адаптираме, което означава, че се нуждаем от бързи действия. И трябва да изпреварваме събитията, да сме подготвени. Споменавам това, защото според мен това е най-добрата обосновка на мъдрото решение, взето от бюджетния орган на институциите, именно създаването на доверителните фондове. Имаме три специални финансови схеми, свързани с тези проблеми. Африканския доверителен фонд, фонда за Сирия и схемата за беженците в Турция. Имаме статистика за изпълнението на тези три схеми. Те имат два основни плюса. Тези схеми бързо изпълнение, финансов резерв, който позволява бърза реакция на новопоявяващи се предизвикателства. Госпожа Михил в предишния ресурс ресур, ресор мисля, че е свидетел на нашите бързи мерки в рамките на седмици на възникващи миграционни кризи, да речеме в Либия. И данните днес сочат бързия ефект на нашето финансиране там, който доведе до много по-добър контрол в Либия. И днес има сътрудничество не само при граничния контрол и някои спасителни мерки, но и доброволно връщане. Имаме до 28 000 доброволно върнати лица от Либия към субтропическа Африка, което нямаше да е факт. Без този фонд нямаше да можем да финансираме мерки за закрила за мигранти в Либия. Без доверителния фонд – Спогодбата с, с Турция също. 3 милиарда евро първия транш. Всичко е предвидено. 2 милиарда са и изплатени. А що се отнася до Западното Средиземноморие и Испания, нашата реакция беше много бърза. Само преди три седмици колегите подписаха договор на 155 милиона евро за управление на границите в Марокко и Тунис. Това е първият транш от нашата помощ, е, за да подобрим работата на правополагащите органи в Марокко, за да се справят с този нов миграционен поток, който смени своите посоки. Така че се нуждаем от тези схеми и успехи до момента са много добри. Мога да се присъединя към това, което каза госпожа Михио за кадровата обезпеченост. Това продължава да е проблем, Комисията направи чудеса, за да засили кодовата обезпеченост за изпълнението на тези програми. Водим необходимия и политически диалог. Но това е като работата на Сизиф и се нуждаем от много повече. Създадените схеми, факт е, че те мобилизират допълнителни паричен ресурс, но и носят нови плюсове. Те обединяват държавите, членки и европейските институции – тези схеми черпят паричен ресурс от държавите членки, понякога и от трети държави, като Норвегия и Швейцария. Те участват при координацията на нашия подход спрямо тези държави. И във връзка с Марокко, това е много добър пример. Ако искаме да има разлика в положението. Нуждаем се от сътрудничество и координация на нашата обичайна работа, свързана с развитието в района и специфичните фондове, които са създадени за борба с това конкретно предизвикателство. Преди 3 или 4 години само при сътрудничество с Марокко, и тук говоря за обичайните двустранни отношения, миграцията бе един от основните приоритети. Тоест, от дълго време работим с Марокко, с Министерството на вътрешните работи, с управителите на провинциите, с Министерството на социалните въпроси за защита на мигрантите, разработване на политика за миграция и обежище. И сега на фон на последните събития с специалния фонд ни овластяваме правоприлагащите органи и управлението на границите. Така че имаме един цялостен подход. Борба срещу първопричините, правна помощ, доброволно връщане, граничен контрол. Това е нещо необходимо. На това почива истинското партньорство – и на това почива и готовността и способността на партньорите ни да работят съвместно с нас по предизвикателствата, на които те гледат като на чисто европейски. Ако не предлагаме на цялостно партньорство, те няма да искат да играят ролята на Жоана Дарк в Европа. Обаче, ако имаме една обща основа на разбирателство, ако те разбират нашите проблеми, не разбираме техните, мисля, че това е едно добро начало – и с удоволствие мога да дам тези резултати за Марокко. Имаме също партньорство с Тунис, с Египет е, и тук имаме добри резултати. Положението с Либия е малко по-трудно заради липсата на контрол в е, страната, но дори и там мога да кажа, че е постигнат сериозен напредък, който преди една година щеше да ми се струва немислим. Благодаря, ние сме просто едни скромни аспекти по бюджет. Това, което наистина критикувам и което ми липсва в цялата история на миграцията, е, че нямаме показатели, няма а, индикатори. Какво е, какво коства? Вече съм разговаряла с госпожа генералния директор. Какво струва един беженец в Турция, в Йордания, в Йордания, в Кения. Това е нашето желание, защото не искаме, нито пък можем да се месим в голямата политика. Но ни се ще да се знае защо се прави това и това и се изразходват тези пари, а не други. Накрая, нека чуем докладчика накратко. Bueno, le querría eh, plantear, digamos, al... Просто исках да кажа на генерална дирекция НИР, че проблемът е, че през 2018 се опитваме да решим проблема с Мърко. А всъщност кризата започна между 2000-та и 2005 година. Проблемът е, че сме изостанали в работата по проблема. И когато нещата опрат до кокъл, вече ни струва много по-скъпо от гледна точка на бюджетния ресурс и ефективността. Жалко е, че няма един вид е, обсерватория, която да следи какво предстои. Мисля, че трябваше да можем да предвидим миграционната криза. И то много преди да се разрази. Лечението е много по-скъпо от профилактиката. Ако човек е предвидил нещо и се е подготвил, много по-лесно ще му е. Както се случи и в някои други области. Между другото и това е част от нашата работа, която вършим последващата многогодишна финансова рамка. Относно вашия въпрос, зададохме същия въпрос. Колко струва един студент по Еразмус, колко струват някои земеделски плащания. При иммиграцията обаче трябва да бъдем малко по-предпазливи. Един мигрант, да речем, струва 6000-10 000 евро. Ако се каже това, ще доведем до объркване. Защото трябва да е ясно какво струва да бъдат спрети на границата, колко струва издръжката в беженски лагер или в градовете, което се е случвало, да речем, в Анкара – Или пък колко струва изтеглят на тези лица в Европа и тяхната интеграция тук. Според мен понякога упростяването и определенето на някаква сума на глава е част от процедурата на тази комисия. Но бих предпочела да помислим за показатели. Бройка деца, бройка непредружени деца, жени, които са спасени от смърт. И на второ място след това колко са интегрирани от тях. Това е друг възможен поглед върху разходите. Представителя на генерална дирекция Ниер каза нещо, с което съм съгласна – а именно, разходите са по-високи, защото говорим и за бъдещето, посещаване на училище и така нататък. Мисля, че трябва да, да преразгледаме всичко това отново. Благодаря. С това изчерпваме тази точка от дневния ред. Благодаря на нашите гости. Уверявам ви, че с това разговор, разговор ни не приключва. Е, почти 35 минути изоставаме с времето и пристъпвам към точка 5 от дневния ред, посветена на командировката ни в Румъния. Е, приветствам господата Бахман Михлик и господин Мусие. Искам да дам накратко думата на госпожа Бойшман, която ще ни обясни какво ни очаква там.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 благодаря, опасявам се, че няма да мога да кажа кой знае какво, защото прочитайки вашите документи относно целта на командировката, мисля, че е, е, във връзка с разходите за ОСП в Румъния не сме в положение Румъния да изразходва средства средствата така бързо, както други държави членки. Вярно е, в предходния период програмен период е, имаше за развитие на селските райони, имаше проблеми в Румъния, но с настоящия програмен период, е, нека да кажа, че сме изплатили над 37% от пакета на Румъния, което означава над 33% за текущите плащания, което се стана края на август, е, като се има предвид, че за държавите членки средно процент е 30,7%. Нека да кажем, че Румъния тук напредва добре с изпълнението. Що се отнася до преките плащания и нивото на освояване за 2018 година е 98% от преките плащания един твърде висок процент, много по-висок от предходните години но това може все още да нарасне. Така че нещата са в развитие. За Румъния, разбира се, имаме план за действие, който е посветен на преките плащания. Има и годишен доклад за дейността за втория стълб няма резерви за Румъния по доклада за годишната дейност, защото тук не, не са достигнати 2% прака. Ние продължаваме да подкрепяме Румъния при изпълнението, но няма някакви проблеми за изпълнението в Румъния по отношение на освояването на европейските фондове и нивото на изпълнимост. Ако разбирам правилно, това е тема на мисията ви. Това е. И в допълнение само да кажа за ваша информация, че еврокомисарят Хоган също на 13 септември ще посети Румъния непосредствено преди датата на вашето пътуване. Еразмус, Еразъм и Генерална дирекция регионално развитие. Нямаме е, същото ниво на изпълнение, както с е, политиката за регионално развитие. Ние имаме 9% от средствата за периода 7-13 година. Нещата започнаха бавно като изпълнението. От една страна по организационни причини, но и по имахме няко редица предварителни условия, които бяха добре решени. Има конкретни резултати. Искрено се надявам, че това ще доведе до по-високо качество на изпълнението. Но конкретно няма повод за голяма радост, но положението не е и безнадежно. Имаме елементи на много ефективно изпълнение, особено проекти от предходния период, проекти за водата, отпадни води, питейна вода, проекти, които не са приключили, на които ние позволихме рефинансиране за този период. Те вървят добре и имаме уверения, че въпреки разходите, те постепенно ще бъдат приключени и ще доведат до добра дейност. Програмата за предоставяне на грантове това не са толкова големи проекти. Тази програма започна относително късно и както разбрахме при доста сложна конфигурация на някои проекти, което доведе до протяжно на процедура на подбор но понякога предлаганите проекти не бяха достатъчно завършени, както искаха румънските власти. И това доведе до нови конфигурации. Нашия генерален директор лично посети Румъния миналата година и постигна така да се каже пакет на договореност за ускоряване на изпълнението без да се губят стратегическите цели. Основните инструменти бе прехвърляне на средства между програмите и финансирането, което е относително лесно в държава като Румъния, където нещата са наистина много сериозни. Има богат избор на възможности за инвестиране. Това не се отразява, за щастие, на качеството. Постепенно успяхме да пристъпим към по- прости, конфи, проста конфигурация на обявяването на кандидатстване за проекти отпаднаха някои от предварителните стъпки при подбора, които бяха излишни и това доведе до ускоряване на дейността. Що се отнася до, така да се каже, зрелостта, завършеността на предлаганите проекти, Използвани бяха няколко инструменти, е, работихме много тясно и румънците работиха много тясно с Европейската инвестиционна банка, с Световната банка. И както знаете, има възможност по структурните фондове да възстановяваме средства, предоставени от Световната банка и ЕИБ. Всички сили са мобилизирани в помощ на Румения от една страна по някои въпроси адхок, но също и за изграждане на необходимия капацитет, за да задействат съответните органи както трябва поискаха от нас предложения за проекти и от ваша страна по ефективността на разходите и специално ни помолихте да цитираме проблемни проекти. Например, проблема, проекта за отпадъците. Той е в, така да се каже, неблагоприятния списък. Това е проект, който е физически завършен, финанс, инвестицията е направена, но нещата не работят както се очаква. Има и други проблеми с управлението. Смятаме, че това е наистина удачен начин вашата комисия да види на място какви са грешките в случаите, когато не е постигнат оптимален ефект или пък консултантите не са били най-подходящи. Сега срока на този план е, на този проект е март до година, логиката е, че Европейската комисия ще внесе финансови корекции, ако не бъде постигнат функ... до функционално ниво. За втория проект е, или темата вода, или можете да посетите болнично заведение аз бих предложил, може би, по-скоро болница, за да не стане инсталация за отпадъци и пречиствателна инсталация, но вие ще решите какво предпочитате. Информирахме ви и представихме писмена информация за случаи на измама, които бяха цитирани. Както знаете, не сме в състояние да докладваме от името на Олаф, но можете да видите как работи системата. Им проведен е одит от преди няколко години от Генерална дирекция Регио и където са установени пропуски в процедурата за възлагане на обществени поръчки където има 25% участие на държавата членка, но комисията сигнализира на Олаф, че има подозрение за измама. Последва разследване на Олаф и резултатът бе представен на държавите членки за оценка. Държавата членка за оценка, която прие препоръките на ОЛАФ за внасяне на 100% е, финансови корекции. Смеш странното в цялата работа, че този проект вече не е европейски проект, защото няма европейско съфинансиране, но се надяваме ще разберете, че има сериозен начин да се справяме с опити за измама чрез ОЛАФ и ние сме готови да сътрудничим всички държави членки, следващи препоръките. Е, искахте среща с сметната палата там. Искаме да знаем дали искате да видите с тяхната сметна палатка или одитния орган Значи сградата е една и също, но институциите са различни или ще видите главния аудитор по еврофондовете или е, председателя на Сметната палата, който разбира се има по-широк кръг от задачи. Как, как, е, искам да знам как положението в Румъния се отразява на изпълнението и финансирането. Отговор няма спор, че честите правителствени промени водят, се отразяват и на приложението и изпълнението. Аз смятам обаче, че в румънските ведомства и системата има достатъчно добри е, сътрудници, но честата смяна на министри, заместник министри и там последващи поредицата страшно забавя процеса. Е, такива промени има всички държави членки, но в Румъния по-често Друго има, но на място можете и да видите и да попитате. И е, изправени сме пред система, която и иска да въведе нормалност. И в този случай личната отговорност е, се е, и прилага в европейската система, което означава, че един държавен служител за неправилно взето решение може да попадне в затвора, което естествено стряска хората и ги кара да бъдат изключително предпазливи и това се отразява на изпълнението. Не отличаме, че положението е сложно, но вече казах, в общ мащаб с оглед на това, че на съществуването на правова държава, ние смятаме, че нашата система на управление и контрол е достатъчно добра, за да преодолее страничните шумове в системата. Олаф, благодаря много. Позволете съвсем накратко да подчертая че да, разбира се, има много случаи разследване от Олаф и нередности и опити за измами в Румъния през последната година, което означава, че такива нарушения има но от друга страна на лице е добро сътрудничество факта, че тези факти се установяват и докладват правилно взаимодействието с румънските власти, които са компетентни по тези въпроси през последните години бе много добра. Конкретен пример. Румъния е единствената държава членка, където при разследване на Олаф плащанията автоматично се спират по силата на националния закон е, е, което говори, че Румъния има сериозни намерения. Ако трябва да ви дам препоръки на какво да обърнете внимание в Румъния, не бих казал, че трябва да следите за прилагането на закона и репресивната страна Обърнете ви обаче внимание на превенцията, защото това, което прави впечатление, е, че има нужда от подобряване на системата на контрол в, това е в цял ли Европейски съюз, но в Румъния обществените поръчки са особено сериозно засегнати. Например, за периода 2007-2013 година една голяма част от нередностите са от сферата на обществените поръчки. Обърнете внимание. И друга област без правно основание настояваме държавите членки да разработят национални стратегии за борба с измамата и Румън, Румъния имах е сред първите разработили стратегии още преди да станат е, членове на Европейския съюз. Още през 2016 година ни изпратиха проект на новата стратегия, която е доста добра. Имахме някои дребни бележки, сега е в ход законодателния процес. Може би, например, да ги попитате защо процеса се бави толкова и да, ги, да настоите да го у, ускорят. Това е което мога да кажа от името на Олаф. Благодаря е, е, и господин Мусия е, от името на CFM. Добър ден! Извинявам се. не успях да си на, намеря а, съответните документи. За доку, механизма за проверка и удостоверяване продължаваме с монитора на законодателното развитие в Румъния, както и за борбата с корупцията. Може би знаете, че през януари 2017 година ние излязохме с доклад с, и с 12 препоръки които според нас могат, ако бъдат удовлетворени, да доведат до успешно приключване на механизма. За жалост, картината, която рисува този доклад е доста шарена и ако сте го прочели, говоря за доклад от ноември 2017 година, напоследък забелязваме известен напредък, е, продължаваме да следим съдебната система и някои от препоръките, които бих определил като по-скоро технически, се изпълняват. Например, в, в е, включа влизане в действие на агенцията за проследяване на незаконно придобито имущество. Имаме и друга агенция, която извършва предварителни проверки при обществените поръчки. Това е в тази област, но в други области, като нещата се развиват по друг начин. НПК, НК и, и е, други въпроси във връзка с съдебната система. Доклади, а законите все още са в дебат, но самия факт, че се преразглеждат, поражда редица въпроси. Има редица съвсем конкретни препоръки от нас, например е, номиниране, издигане на кандидатура на прокурори за една по-солидна и сериозна система е, и препоръчахме контакти с Венецианската комисия на съвета на Европа. Резултат няма. В обобщение, ние редовно посещаваме Румъния. През март бяхме там, през юни и вероятно ще посетим страната през септември и непрекъснато общуваме с нашите партньори в Румъния и се опитваме да работим заедно, за да се постигне момент, защото препоръките от януари 2017 година да бъдат изпълнени. Но има още много работа. Мога ли да задам един допълнителен въпрос? Аз съм много разтревожена, защото а, такава е ситуацията в Румъния. Каква е опасността за европейските средства? Може ли да считаме за съдебната система за независима при, евентуален, при евентуално дело? Благодаря, госпожо председател. На въпроса за управлението с фондовете, мисля, че колегите от Олаф и Диджи Риджо казаха какво е положението с конкретните е, проекти. От наша гледна точка ние Смятам, че е изключително важно да се запази качеството и ефективността на съдебната система за борба с корупцията Също е толкова важно важна е абсолютната необходимост от а, а, независимост на съдебната система. Съдебната система през изминалите години показва много добри а, резултати. Това се казва и в доклада по механизма за сътрудничество и проверка. Благодаря. Благодаря. С това приключихме с тази точка от дневния ред. Колегата Али и аз ще те пътуваме за Румъния, ще ни предложат колегите Маринеско, Иван и Грапини. Е, има място за още национално участие за Румъния. Благодаря ви за това, че дойдохте. Приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме с шеста точка от дневния ред. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз, събиране на суми и активи от трети държави в случай на измама. Колегата Иван отсъства, а Яла Сендър ще говори от него и ме Заповяда е и днес. Благодаря ви. Ще е, искам се извиня от името на колегата Иван. Неговия самолет закъснява и той за това не може да пристигне на време. Ще бъда кратка и ще кажа, че в проекто доклада става дума за инструменти и стратегии. които да позволят финансови потоци да изтичат по измамен начин от Европейския съюз трети държави. Става дума и за ам, изземане на активи в случай на измама. Е, нашия въпрос към комисията е какво възнамерява тя да направи, за да може е, Съюза да се здобие с перманентен инструмент за изземане на активи. Това може да бъде инструмент за правна помощ, за спирането на такива финансови потоци. До момента такива споразумения има с ограничен брой държави, Люксембург, Лихтенштайн. Ние искаме подобни споразумения да бъдат сключени и с други държави. Въпросът ни към комисията е следния. До този момент а, а, има двустранни споразумения между някои страни членки и някои трети държави. Нашето желание е за единна европейска стратегия, за да можем ефективно да се борим с този феномен. Докладчикът а, апелира към повече държави членки да се включат в работата на е, групата Греко, групата Държави срещу корупцията. Европейския съюз може да работи своя стратегия. Докладчикът е, също е, посочва, че съществува възможност за включване на клауза за борба с измамите, споразумението, което Европейския съюз сключва с трети държави. По този начин да се борим с изтичането на финансови средства, предвидите чрез измама в трети държави. Докладчик изказва съжаление, че за момента такава възможност няма. Разбира се, има различни правни разпоредби, но все пак има нужда от а, мониторинг, от наблюдение, за да няма вратички, които да а, позволяват трансфериране на средства чрез измама в третия държави. Докладчикът предлага да се създаде централизирана база данни, подобна на базата данни срещу изпирането на пари. Желателно е третите държави също да се присъединят към тази стратегия. Докладчикът изразява съжаление, че не всички държави е, желаят да участват в Европейската прокуратура. Европейската прокуратура би била един централен орган за борба с тези случаи на е, измама. Благодаря. Благодаря, госпожа Питер. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е много важен. Защото а, всички случаи, свързани с измама и възстановяването на средствата, и вземането на средствата, са много а, трудни. Трудно е да се наблюдава и следи ситуацията. За това а, доклада трябва да бъде много прецизен и е да се а, основава на правни документи. В този доклад момента има много места, които трябва да бъдат прецизирани. В това число и е, прецизните наименования на документите, към които се правят предпратки. Не може да се правят позоваване на документи, които не са в сила, тъй като не са прияти. Също така има някои общи формулировки, които би трябвало да се специфицират, да се направят по-конкретни. Имам някои въпроси към докладчика, тъй като някои неща са трудни за разбиране. Няма да се спирам на всички тези въпроси, защото ние вече имаме подготвени изменения. Те ще бъдат внесени. Това са изменения на тези места, които бихме искали да изменим или да прецизираме. Ще сътрудничам на докладчика, така че окончателният текст на доклада да отговори на нашите очаквания. Благодаря. Да, всичко това трябва да стане бързо, защото крайният срок за внасен не знаете 5 е септември, 14 часа. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред и сега ще помоля всички, които нямат право да участват в заседанието при закрити врати, да напуснат залата. Моля да го направите бързо, за да продължим с точка 7. След това точка 8 отново ще бъде на открито заседание, но а, сега у нези от вас, които нямат право да останат